Okay. Uh, dear colleagues, good morning. Колеги, добро утро. Започваме с първата точка на дневния ред. Това е докладът на Европейската комисия за напредъка на Румъния и е, също доклад на Европейската комисия за напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка и за двете страни. Механизмът за сътрудничество и проверка бе създадена при приемането на Румъния и България през 2007, за да ускори реформата на съдебната система и борбата с корупцията. От тогава докладът на комисията по този механизъм има за цел да помогне усилията на българските и румънските власти чрез конкретни предложения и отбелязване на напредъка. През януари беше публикуван докладът на комисията за 2017 година и а, господин Уилямс от Европейската комисия ще представи текста. Господин, а, господин имате думата. Благодаря. Още веднъж благодаря на представителите на тази комисия, че ми дадоха възможност, благодаря на председателя на комисията, на докладът, който беше пред, както беше казано, през януари. двата доклада подходът е малко по-различен, отколкото в миналото. През, отколкото пред 10 години на механизма. Бяха очертани дългосрочни тенденции, а също така и въпросите с устойчивостта и необратимостта на процесите. Този път, както казах, подходът беше малко по-различен от друг път. И структурата на доклада е също малко по-различна, отколкото по-рано. Разгледахме въпросите, очертани в първите решения на механизма и да видим до къде са стигнали цените членки. Както казах, целта на докладите е да се подтикнат страните да работят по-активно в рамките на механизма. Бяха прияти също така и специфични препоръки. В миналото бяха отправени искания към комисията да бъде по-ясна в своите препоръки значи, сега новите доклади и тяхната структура имат за цел е, тези препоръки да бъдат по-ясни. Е, особено обръща внимание на елементите, които биха могли да е, обърнат направения напредък. Сега в докладите едно по едно се е, изброяват различните теми и докъде е стигнал напредъка. Е, приети са бенчмаркове или целеви показатели, е, които трябва да бъдат изпълнени. Комисията също така подчертава, че е възможно по време на сегашния мандат на комисията механизмът за сътрудничество и проверка да бъде прекратен. Но за това е необходим, са необходими усилия, необходимо е сътрудничество и много от препоръките почиват на презумцията, че има предпоставки, които да дадат възможност на двете страни да покажат, че е, е възможно да се осигури устойчивостта на този процес. Също така искам да спомена, че комисията реши да използва тази възможност, за да подчертае в двата доклада, че не смята за уместно да свързва а, механизмът с решения, които се взимат във връзка с други области. Сега, двата доклада един по един. Сега да започна с България. А, какво представлява а, анализът а, на постигнатото от България? По отношение на показателите, навсякъде се подчертава необходимостта от провеждането на съществена реформа в съдебната система и поставянето на здрави основи чрез конституционните разпоредби. Освен това се подчертава необходимостта от е, ефективност и прозрачност на работата в съдебната система. Основно действие в тази посока е, е съдебната реформа. А с а, реформирането на, вес, на Висшия съдебен съвет а, той се раз, раздели на две а, колеги, а, една а, за съдите, една за прокуратурите, като а, се набляга на принципа един магистрат, един глас. А, предстояще през лятото а, избори за ВСС ще подчертаят необходимостта от засилването на неговата функционалност и доверието на гражданите в него. Други важни препоръки се отнасят до преобразуването на някои от разпоредбите в наказателния кодекс. През 2016 година бе осъществен технически проект за техническа помощ, подкрепен от службата за подкрепа на структурните реформи към Европейската комисия, където се направи задълбочен анализ и някои препоръки, чието спазване би било от основно значение. По отношение на дейността, която се отразява на показателите за борбата с корупция и организирана престъпност, а важно е значението по отношение на провеждането на следствието и на съдебното производство, като в сравнение може да се направи с постигнатото в Румъния и да се заключи, че може още да се работи за хармонизиране на ситуацията по отношение на това, което се прави в други държавни членки, особено по отношение на процесуалния на НПК въпреки положените в началото на периода след присъединяването на България към Съюза усилия за подобряване на ситуацията по отношение на борбата с корупцията и неодавна разработената стратегия за борба с корупцията от 2015 година. При реализацията й се забелязва само бавен напредък, което хвърля някои съмнения относно засилването на усилията. България трябва все още да направи много много, за да има реални резултати с осъдителни присъди в борбата с, престъпност, с корупцията по високите етажи работи се за изграждането на специализиран орган за борба с корупцията, но и с засилването на други мерки за а, борбата с нея. Като цяло България а, а, не постига толкова бърз а, напредък, колкото се очакваше и все още е изправена пред редица важни предизвикателства. А, не, и а, не знаем обаче дали те могат да се разрешат предвид на поставените а, в началото срокове. Ако се обърнем към Румъния, подходът в Румъния позволи на комисията да очертае значителен напредък в редица области. По отношение на съдебната система а, има забележителни тенденции е по отношение на професионализацията на съдебната власт, е, подкрепена с засилване на ресурсното обезпечаване. съветът е, на Висшият съвет на магистратурата демонстрира воля да пази безупречно независимостта на съдебната система по отношение на вземането на съдебни решения. А, но а, това става в контекста на а, значителни нападки в пресата срещу представителите на съдебната власт. Има значителни стъпки по отношение на модернизирането на а, наказателния и наказателно-процесуалния кодекс, които ще а, подобрят отношенията а, а, ще подобрят развитието. Това може да се постави за разрешаване чрез ефективно осъществяване на сътрудничество между различни институции. В началото на годината започна определена дейност, насочена по реализацията на стратегия, националната стратегия за а, а, която се очаква да има важен принос в това отношение. За борбата а, с корупцията а, от 2013 година насам има значителни успехи, постигнати благодарение на формирането на агенцията за Националната агенция за интегритет но все още не е на лице ясна консолидирана правна рамка, която да гарантира устойчивост на процесите. А повторяемост се забелязва по отношение на а, някои от проблемите а, за спазването и зачитането на произнесените от съда решения и а, присъди. И така в областта на борбата а, с корупцията Румъния бележи значителни стъпки, макар че а, по отношение на а, на това може още да се изисква както, по отнош... както от прокуратурата, така и от съдебната а, система. Стабилността на нормативната база обаче е не отново а, не е много стабилна, както се демонстрира от а, събитията през януари тази година. А, има а, остри критики отправени към магистратите и а, както и отказа от други а, от а, отнемането на имунитет, а, както в а, политическите среди, така и в пресата. А, непрекъснато се а, посочва като повторяещ се а, проблем. А, преследването на корупцията се превърна в приоритет а, на а, румънската прокуратура. В националната стратегия за това се очертава важна рамка, но трябва да се работи още за превенцията на корупцията. Един а, пред проактивен а, подход по отношение на администрацията, която да премахне възможността за проява на корупцията, което ще, което ще определи успешна реализация на стратегията. Като цяло а, оценката и в двата доклада са положи, е положителна, а, но постигнатото не е достатъчно да се обоснове прекратяването на механизма. А, разбира се, а, има и други елементи, които биха могли да а, забавят и дори да обърнат назад посоката на развитие. За това и комисията а, излезе със своето изказване по отношение на събитията през януари в Румъния. Важно е а, в, всички институции да работят целенасочено, за да се прекрати механизма за сътрудничество и проверка след постигането на заложите с него цели. За кога ще стане това, зависи от съответните институции, от обществата като цяло с подкрепата на комисията. Надявам се, че този насърчителен а, а, като обобщение, знака ще помогне за дейността на всички и ще се прекрати съответния срок механизма. Благодаря на комисията. Записана се госпожа Маковай, госпожа Стивенс, Грапини, Согова. И а, сега виждам и други колеги, които вдигат ръка. Прекрасно можем да започнем с дебата. we start uh, in the order of the group and... Uh... Е така, имате думата. Благодаря, господин председател. Най-напред аз се кажа, че ще мина на български. На комисията за представянето на публикувания в началото на годината доклад относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка. Ще напомня, че тази година, освен 10 години от влизането на България и Румъния в Европейски съюз, отбелязваме и 10 години от създаването на този механизъм. Несъмнено трябва да кажем две неща. В началото механизма имаше своята роля на движеща сила за провеждане на реформи и на инструмент за проследяване на напредъка. В рамките на този механизъм бе оказвана подкрепа на българското правителство при извършване на съдебната реформа и борбата с корупцията. В същото време трябва и също толкова ясно да заявим, че през последните години възникнаха и редица въпроси относно ефективността на механизма. Създадено бе усещането, че липсват ясни и предварително зададени критерии, чието изпълнение да доведе до отпадане на механизма за сътрудничество и проверка. Много необходимо, много важно беше да има ясно откроена рамка, която да фиксира конкретни срокове в рамките на която да се достигнат дефинираните цели. В тази връзка поздравявам Комисията за това, че в последния представен доклад са набелязани ясно оставащите ключови стъпки за постигане на целите на механизма и въз основа на постигнатия до този момент значителен напредък се формулират за първи път конкретни препоръки. Моят въпрос е още веднъж изпълнението на тези препоръки ще позволи ли прекратяването на действието на механизма? Още един въпрос относно приложението на механизма. Последният доклад съдържа и редица препоръки за по-интензивно докладване и повишена прозрачност. Може ли да имаме малко повече информация как, как това ще се случва? За всички от нас до сегашната процедура е тази, която е отговаряла на един от основните ни принципи, а именно спазването на върховенството на закона като приоритет във всяка от държавите членки – Част от тези принципи са и регулярния диалог и прозрачността. Какво от тук нататък ще иска комисията да се, да се промени? И когато говоря за върховенство на закона, а, искам да припомня още веднъж, че Европейския парламент приехме с голямо мнозинство през октомври миналата година предложението за създаване на задължителен общоевропейски механизъм за демокрация и върховенство на закона, приложим спрямо всички държави членки в Европейския съюз – Новият механизъм ще оценява систематично и по еднакъв начин всички държави членки, поради което ще отпадне и нуждата от съществуване на отделен мониторинг за България и Румъния. Моят, моят, моят въпрос е тук какво прави комисията, за да може да бъде ускорен този процес. На всички ни е ясно, че феномени толкова многоаспектни, с толкова много фактори, които трябва да бъдат взети в предвид, не са компетенция само на две държави в Европейския съюз. А, накрая бих искала само да кажа, че само с общо европейски действия можем да съхраним демокрацията и върховенството на закона в Европа. Ето защо според мен правилният подход е наистина преосмислене на приложението на отделни механизми за проверка само за дадени държави членки и въвеждането на общо европейски механизъм за демокрация, върховенството на закона и основните човешки права. Само така смятам, че зададената от председателя на комисията Жан-Клод Юркер насока за отпадане на механизма за сътрудничество и проверка за България и Румъния може да се случи в рамките на този мандат. Благодаря. Госпожа Капини. Благодаря, господин председател. Благодаря за този дебат, благодаря на комисията за нейното представяне и за доклада, как става дума за две страни, за България и Румъния. Както известно, този механизъм съществува. В доклада за Румъния е отбелязан напредъкът на страната отбелязва се устойчивостта на напредъка. И, а, а, а, не смятам, че този механизъм трябва да се прилага единствено към две страни членки. Ако ще има такъв механизъм за а, наблюдение и проверка, сътрудничество и проверка, той трябва да се прилага към всички страни членки защото много от проблемите са трансгранични. Необходим ни е, както бе споменато, цялостен, цялостен европейски механизъм, който довежи за всички страни членки. Искам да дадам още един въпрос на комисията. В докладът за Румъния вие казвате, че съдебната система подлежи на критика. Веднага искам да кажа, че не се а, а, цитират а, конкретни случаи, а, магистрати или съдебни дела. Става дума, че е необходима по-голяма прозрачност, необходимо анализиране. А, имаме, например, агенция, която анализира резултати от борбата с корупцията. Но критикуват се а, някои отклонения, а, например някои арести, които става дума. Аз лично бих искала да имам а, да мога да съобща на моите избиратели а, нещо повече за следното. Какво възнамерява да направи комисията а, във връзка с по-нататъчната еволюция на този механизъм? Предвиждате ли вече механизъм за сътрудничество и проверка на европейско равнище? Защото а, такъв механизъм а, очевидно е необходим, а, включително и по, по проблемите на съдебната система. Необходима е една и съща процедура за всички страни членки. Очаквам съвсем конкретен отговор, ако е възможно. Госпожа Макове. Най-напред искам да благодаря на Европейската комисия за решението взето през декември 2016 година. Решението взето през 2016 година от Европейската комисия се отнася до двете страни Както е известно, още от тяхното приемане в Европейския съюз, те са обект на а, механизма за сътрудничество и проверка. В а, Румъния не е завършила изцяло борбата с корупцията. Още от а, първо, първите доклади а, на комисията установяваме, че се, се върши работа, биваме поздравявани за положителното, което е направено. И е, тук се визират всички участници, всички е, участници в този процес, е, висшите органи на властта, е, като не трябва да се забравя, че всички нива на властта и всички граждани са равни пред закона. Призоваваме, биваме призовавани да се борим по-активно с корупцията на всички равнища. Споменават се редица случаи, където съществуват опити за промяна на правилата в полза на политиците. Трябва да кажа, че без, и без помощта на този механизъм Националната агенция за борба с корупцията, която първоначално е съществуваща, не би била, не би била а, толкова ефективна. необходимо е а, да не се нарушават административните рамки, в които работи Агенцията за борба с корупцията в Румъния. Същото се отнася и до дейността на главния прокурор. Но а, този механизъм очевидно трябва да функционира единствено докато бъдат постигнати а, условията и изискванията, които той дефинира. Ние се борим за това да се въведе подобен механизъм за наслед... проследяване и борба с корупцията за всички страни, за всички страни членки. И този механизъм трябва да съществува, докато не бъдат постигнати целите на борбата с а, корупцията. Защото а, очевидно а, тук има още много, което може да се направи. именно независимите съдии са онези, които могат да взимат решения, а, когато става дума за нарушения, а, независимо от това дали те са направени от политици или от други граждани. И затова за Румъния много важно е тези проблеми да бъдат решени и тяхното решаване е в интерес на Румъния и в интерес на нашите граждани реформата на съдебната система не е необратима. Има корупция и при обществените поръчки, и в други сфери. И, а докато съществува подобна корупция, не може да функционираме като съвременна а, държава. Много пъти пазарът не функционира както трябва, нарушават се принципите на конкуренцията и така нататък. Но а, искам да благодаря на комисията за нейния доклад. Искам да кажа, че трябва да се продължим да правим в рамките на механизма това, което е необходимо, за да изпълним поставените задачи. Благодаря. Либе, обсъждаме поредния доклад от мониторинга на Европейската комисия над България и Румъния. Кое е по-различното? Този доклад дава перспектива – в тази зала неведнъж сме говорили за липсата на по-конкретни показатели за наблюдението, за противоречие и за непоследователност на препоръките. Сега комисията конкретно сочи, че целите на механизма за сътрудничество и проверка за България могат да се постигнат чрез изпълнението на препоръките, съдържащи се в настоящия доклад. Тази положителна стъпка не измества от вниманието ни по-широката картина, че в Европейския съюз действат различни инструменти в областта на правовата държава, че всички те продължават да бъдат прилагани на парче, регионално или секторно, точно като механизма за сътрудничество и проверка. Въпреки, че по друго наблюдение, комисията изтъкна, че България и Румъния са на прав път в областта на правосъдието и не са по-зле от останалите страни в Европейския съюз, механизмът се прилага само при тези две страни. Също така ще продължим да настояваме, че е неправилно механизмът да се свързва с включването на България и Румъния в шенгенското пространство. В настоящия доклад за България изрично се настоява да не се правят, цитирам, преки връзки с други области на политиката, в това число с достъпа до шенгенското пространство, но вие знаете, че той се използва за блокиране приемането на двете страни в Шенген, въпреки изпълнените критерии. Ето защо силно се надявам на позитивна и навременна реакция от страна на комисията за механизъм, който да се прилага към всички страни, по-ефективен и справедлив инструмент, който да протича резултатно и да мотивира постигането на устойчиви промени. Подчертавам, прилаган спрямо всички държави членки. Благодаря. Thank you. The next speaker is... Oh, Добре, господин Шогор има думата. Thank you. With the support of the EU, Romania has made... Благодаря. Uh, Румъния отбеляза сериозни, е, сериозен напредък е, и това е похвално и все пак 10 години след въвеждане на механизма Румъния е на опашката по отношение на изискванията. Второ, комисията изразява сериозно загриженост относно стандартите на правосъдие и спазването върховенството на закона в страната. Например, на националната дирекция за а, корупция във връзка с католическата църква през 2015 година, а, където се обучават 400 деца в момента. В няма друга европейска държава, където прокуратурата да наказва учебно заведение. Да, вярно е, че механизма е довел до напредък в Румъния, но все още има сериозни недостатъци и слабости в правосъдната система, някои от които до момента не са споменавани от двата механизма. Малцинствата вече стават свидетели на, това, на е, рецидиви след е, отменяне на съответната, съответния натиск и наблюдение. Променните се саботират е, и след промяната на режима тези мълцинства отново са третирани по-зле, включително и чрез съдебни решения. Така че вместо да говорим кога ще отменим механизма по-добре, се вгледайте по-внимателно в начина по който действа съдебната и правосъдната система в Румъния. Благодаря. Господин Шогор, сега следващия оратор. Благодаря на госпожа Зипел, благодаря на комисията. Мисля, че трябва да си припомним при какви обстоятелства България и Румъния станаха член, страни членки на Европейския съюз, защото за разлика от други нови страни членки, там нещата бяха различни. Две доста бедни страни и в двете страни имаше огромна корупция действия във всички сфери на обществото, което за жалост е от нещо обичайно в тези държави за е, много години, от, от много години. Така че има необходимост да се променят нещата в тези страни в Европейския. За това и бе създаден механизма за тези две страни. За това се радвам, че за един исторически кратък период, като последните 10 години има сериозен напредък, но има и предизвикателства. Искам да не се допускат двойни стандарти, обаче чухме съвсем вярно от комисията, че има напредък в правосъдната област и в съдебната система, но че напредъкът е бавен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 е, е, като корупцията и злоупотреба със следства, това не са единствените. Има и други държави членки в същото положение. За това да не говорим за двойни стандарти. Е, има ли специални причини, въпреки че има специални причини за въвежда механизма за Румъния и България, но има промени и в други държави членки и искам да чуя от колегите, които постоянно говорят за Румъния, че ние по същия начин, със същия тон трябва да говорим и за Унгария, където има злоупотреба с обществени средства, има корупция, чуваме го от Олаф постоянно, това се използва за политически игри. Е, също така в други държави има злоупотреба с финансови средства, включително и между така наречените западноевропейски страни. За това ще кажа, хубаво е, че имаме този механизъм. Той води до сериозен напредък. Трябва да продължим да подкрепяме и Румъния и България, за да напреднат по пътя си в борбата с корупцията и не, не смятам, че волята отслабва. И все пак е добре да получат помощ, но съм съгласна и с някои изказвания на колегите тук, че за жалост наистина е необходимо да имаме сходни механизми за контрол и натиск с оглед на развитието в други страни. Нека не затваряме очи пред това развитие. Благодаря. Председателят, благодаря. Госпожа Стивен се следващия оратор на следващото изказване. Заповядайте. Господин Стивенс, извинявам се. А, аз също благодаря на комисията за направеното ам, за изготвения доклад. И така, Румъния отбелязва сериозен напредък в борбата с корупцията, за да се постигне качествена работа не е необходимо да се внася промени в механизма за назначаване на главния прокурор. Настоящите агенции и структури, както и системите, работят много добре главния прокурор и други водещи прокурори трябва да бъдат назначавани по едни, същ, по едни същи правила, а те вече са се доказали. Не е необходимо да променяме институционалната и е, законова рамка за работа на Националната дирекция за борба с корупцията. До сега Румъния отбелязва напредъка и е, трябва да се сложи край на опитите за спиране и а, е, на тази политика. Също и на противодействието на законодател, на противопоставянето на националната дейност и разпространяване на погрешна и а, е, недостоверна информация за прокурорите и прокуратурата в медиите. Ние смятаме, че аз смятам, че Румъния трябва да получи помощ а, е, в борбата с корупцията. Аз не смятам, че това прави Румъния държава втора ръка, как както се опитахме, опитаха да кажат някой. Не, е, Румъния е в Европа и Ру... Европа е в Румъния, бих казала. Аз и нека да не забравяме. Върховенството на закона е едно от основните правила на Европейския съюз. Корупцията убива, корупцията изкривява, изкривява конкуренцията, води до обедняване, подкопава и правителствата и държавните институции. Благодаря. Председателят благодаря. Господин Радев. Уважаеми дами и господа, благодаря на представителите на комисията за представянето на докладите. Като български представител смело мога да заявя, че в последните 10 години след приемането на България в Европейския съюз са извършени редица реформи в сферата на съдебната система и борбата срещу корупцията, което е отразено и в докладите по механизма. Тези реформи са породени обаче не от механизма, а от желанието на българския народ за по-добре функционираща съдебна система и за по-систематична борба срещу корупцията, както и от усилията на съдиите и полицията да модернизират работата си и да постигат все по-добри резултати в служба на обществото. Също така искам да отбележа, че докладите не трябва да се четат като мантра. Отправените в тях препоръки не са систематични и дори често си противоречат. Факт е, че само 5 души в Европейската комисия, от които само двама на пълен работен ден, повечето без юридическо образование – или професионален опит в съдебната система или правоохранителните органи, следят реформите България и Румъния и пишат докладите. Реформите се извършват и ще продължават да се извършват в България не защото някой Брюксел така казва, а защото това е залегнало в правителствени програми и се иска от самото гражданско общество. В този ред на мисли механизма вече е свършил своята работа особено в началото на периода след приемането на страните и в момента на практика той вече не е ефективен. Смея да твърдя, че механизма е дискриминационен, защото се прилага само за две държави членки. Въпреки, че всички знаем, че корупция съществува в целия Европейски съюз. За съжаление, механизма се използва и за политически цели, като пречи на членството на България и Румъния в Шенген, без да е част от критериите за членство. Затова механизма за сътрудничество и проверка трябва да бъде премахнат колкото се може по-бързо и заменен с общо европейски механизъм за демокрация възоснова на обективни и еднакво приложими критерии за всички. В заключение искам да попитам представителите на комисията колко струва механизма и изготвянето на докладите на европейския данакоплатец, включително заплати на експерти, външни проучвания, външни консултанти, командировачни и така нататък за тези 10 години. И втория ми въпрос е, кога Европейската комисия ще излезе с законодателно предложение за Европейски механизъм за демокрация и върховенство на закона, както гласувахме миналата година в Европейския парламент. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Следващото и последно изказване е на господин Павел. Благодаря. Преди всичко искам да приветствам доклада за напредъка. Колегите също отбелязаха, че има, имаме напредък, но за разлика от колегите, които говориха за това, че механизма трябва да се запази, аз смятам, че той трябва да прекрати съществуването си. Един механизъм прилаган само за две държави членки, които през последните 10 години отбелязаха много сериозен напредък. Имаме ясни, ясни цели след тези 10 години. Миналата седмица господин Тимерманс посети Румъния, срещна се с нашия премиер, с нашия министр на правосъдието и те говориха за това как работи комисията е, за отменяне на механизма. И тримата изразиха мнение, че механизмът може да бъде премахнат ако разбира се са постигнати целите. Цели определени от всички нас. И сега, нека не забравяме, че след а, постигането на целите следва да направим план. Но нека всичко това не бъде обвързано с присъединяването към шенгенското пространство. Да не стане така, че всичко ще постигнем, всичко ще направим и накрая все пак да чуем, че механизмът ще се запази и ще се използва за политически цели. Не, е, целите са обективни и трябва да бъдат изпълнени. Правовата държава е много важна, но правовата държава има много измерения, в които всеки, който познава Румъния, ще ме разбере. Основните права трябва да бъдат спазвани във всяка една област. Благодаря председателят, благодаря. Госпожа Маковей поиска отново думата, но много моля бъдете кратки, защото трябва да чуем господин Слит. Благодаря, господин председателю. Говори се за връзката между механизма и Шенген. Колегите ми от другите политически групи, е, които в момента, чието партии, между другото, управляват в Румъния в момента, поставиха въпроса. Малко факти. Нидерландия беше държавата, която трябваше да каже да. И те казаха, искаме две положителни резултати. Едното бе 2011 година политическа воля и 2012 година имаше много отрицателен резултат. Тогава социал-демократите и либералите съсипаха правовата държава. Премахна се президентския пост, имаше много проблеми с изборите, знаете всичко това. И цялата правова държава беше е, съсипана. За това и не станахме членове на шенгенското пространство. Е, по вина на точно тези, които днес най-много се вайкат и оплакват. Социал-демократите и либералите. Благодаря. Председателят, благодаря. Хайде да не подхващаме този дебат сега мисля, че бяха поставени множество въпроси и е, направени изказвания от различни политически групи. Така че господин Слит от е, Генерална дирекция на комисията ще получи думата за отговор. Имате думата. Благодаря. Ще се опитам да отговоря а, на всички въпроси. Но мисля, че първото, което трябва да бъде подчертано, е следното. Е, сегашният е, колегиум на комисията много ясно заявява, че е, ще окаже пълна подкрепа на усилията за установяване на върховенство на закона. И мисля, че в срещата, в която участва и господин Симерманс, където ставаше дума за това, че е необходим, са необходими хоризонтални рамки, в които да действаме. Това е тема, която комисията счита за приоритетна за целият Европейски съюз. И комисията е решена твърдо решена да работи за създаване на подобна система. Независимо от това, че възникват и редица въпроси, конкретни въпроси, които все още предстои да бъдат обсъждани и решавани във връзка с един подобен модел. Това във връзка с въпроса какви са намеренията на комисията от тук нататък. Бяха споменати случаи, свързани с процесуални права, с права на човека. И защитата на правата на човека е въпрос, по който работиме заедно с Европейския съюз. Това е ключов елемент – от е, налагането на принципа за върховенство на закона и установяване на правова държава. Правото за съда защита във всички случаи, когато някой смята, че неговите права са нарушени. Това несъмнено е ключов елемент а, от а, е, цялата наша работа в тази област. Сега, колкото до а, механизмата за сътрудничество а, и проверка. Той до сега работеше като част от една, от цял набор от механизми, които имаха така различни предназначения и различен интензитет, ако мога така да кажа. Но като казвам това, необходимо е също така да спомена, че това е механизъм, чиято цел е постигане на едно разумно равнище на това, което се изисква. Виждаме а, и в Румъния, и в България начинът по който се е, отношението към този механизъм е това, че са необходими стандарти, които разумно могат да бъдат е, постигнати, осъществени от едната и от другата страна. И именно това е, е, което иска и комисията. Така е било и преди, и още повече сега. Става дума за конкретни препоръки. Комисията разглежда механизмът за сътрудничество и проверка по много сериозна част от своята работа независимо от това какви ресурси се отделят за неговото е, прилагане. Във всички случаи комисията е решена да отдели необходимите ефективи, необходими за е, достатъчно пълно и компетентно извършване на работата. Т.е. отнасяме се отговорно към задачата за изпълнение на задачите по механизма, но за нас винаги е полезно да слушаме, чуем и други мнения – и комисията, и съвета подхождат по този начин. И начина по който работи комисията е, получава подкрепата и на съвета. това се величи и от изследванията по Евробарометър. Ясно е, че мнозинството от гражданите на двете страни членки смятат, че е полезно Европейският съюз по някакъв начин да участва в тези техните усилия, да помага на техните, подпомага техните усилия по един сериозен и отговорен начин. Радвам се, че се открояват а, откроява необходимостта от по-голяма точност в нашите препоръки. Имаше и конкретен въпрос за това, когато говорим за докладването, за по-активно докладване, какви са нашите намерения, когато споменаваме това. бихме искали да преминем от докладване към Европейската комисия, към докладване други институции, което би било, така да кажем, кръвъгълен камък за задълбочаване на отговорността и използване на целият инструментариум, който може да бъде използван. Така че в крайна сметка комисията да стигне до заключението, че е набрана необходимата скорост, необходимата инерция, за да може работата, за работата, започната работа да продължи и по-нататък. Като самите страни членки вече могат да наблюдават доколко се изпълняват реформите в тях. Благодаря. Thank you very much. Uh... Благодаря за вашите отговори и обобщения. С това смятам, че сме приключили а, с тази точка от дневния ред. Благодаря на всички участвали в дебата, благодаря и на нашите гости. Уважаеми колеги, следващата точка от нашия дневен ред е ключово предложение в сегашната реформа на общата европейска система за предоставяне на убежище. Става дума а, директивата да бъде да стане регламент. Става дума за отразяване на изискванията на Женевската конвенция за статута на бежанците в закон, законите на Европейския съюз. Директивата вече беше преразгледана през 2011 година. Сега, както казах, директивата ще бъде вече не директива, а регламент като бъдат уеднаквени всички правила, които се прилагат към страните членки за предоставяне на международна закрила за беженците и лицата, които отговарят на условията. Също така залагат се стандарти за съдържанието на тези права, свързани с статута на, бежени, на беженците и лицата, които отговарят на условията за представяне на обежище. Ние на 9, на, на 9 март ние представихме нашия доклад и сега ще разгледаме 703-те изменения, които са внесени а, към променената директива, преразгледаната директива, преработената директива. И най-напред ще дам думата на докладчика, след това ще дам думата поред на докладчиците в сянка. Но най-напред ще изчакам малко всички, да, които искат да си тръгнат, да си тръгнат, да, другите да вземат местата си, за да не пречим на докладчика. Ако обичате, било седнете, било продължете разговорите извън залата. Имате думата. Благодаря, господин председател. Виждам, че тук са всички докладчици в сянка, т.е. ще имаме възможност да разменим мисли с докладчиците в сянка. Както посочихте, господин председател, тук този доклад залага критериите за международната, условията за международна закрила в рамките на Европейския съюз в моя проект от доклад над 800 изменения са внесени към него във връзка с регламентът, който се предлага. И сме имали до сега 4 срещи на докладчиците в Сянка. Разменихме мисли, включително с гражданското общество, с комисията и с експертите. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка и на всички за техния принос и разбира се очаквам да продължим да работим заедно по тези предложения. Вече сме започнали работа по компромисни изменения и с радост установявам, че много от положителните положения в моя проект от доклад са отразени в тези изменения. Възнамерявам да продължа работата по компромисните предложения. Има много части от предложението на комисията, които са необходимо да бъдат усъвършенствани за да се оточнат условията за а, международна закрила. Надявам се, че в крайна сметка предложението ще получи голямо мнозинство за тези компромисни предложения, въпреки че се изразяват в изме... предложенията за изменения и някои екстремни позиции, но мисля, че има основания да намерим общ език. С е, удоволствие изслушах моите колеги, докладчици в сянка на нашите срещи, е, кое, които допринесаха до някои ключови точки в е, моя доклад. Мисля, че този регламент ще бъде едно от ключовите предложения в Европейската система за предоставяне на обежище и ще се заеме с най-важните въпроси, които са засегнати в моя проекто доклад. От една страна необходимо е да се предостави закрила, закрила на онези, които се нуждаят от закрила, им се даде възможност да започнат нов, безопасен а, а, и, живот. Необходима е сигурност намиране на работа и да не се насърчават вторичните движения. Значи това се отнася за бежанците и ония, които, на които отговарят на условията за субсидиарна закрила. Това въжи за всички страни членки, където трябва да административните тежести да бъдат намалени. Значи, ако не можем в бъдеще да хармонизираме по-нататък законодателствата на страните членки, ще изпуснем много важна възможност за подобряване на системата за убежище. Едно от ключовите предложения в моя проект доклад става дума за дължината на разрешенията за пребиваване. Комисията, за съжаление, е избрала най-лесното решение да не а, предлага изменения И тук не съм съгласна. Разбирам, че нещата са различни в различните страни членки, разбирам и това, което ми казват колегите, но трябва да се опитаме да видим нещо, което е допустимо за всички. Пет години от първоначалното на, начало на пребиваване и след тези пет години кандидатите да могат да получат разрешение за продължително или безсрочно пребиваване в някои страни и за гражданство. Значи трябва да се фиксират в регламента тези две изисквания. Преди всичко за пете години. За тази цел е необходимо да става дума за регламент, а не директива, защото директивата при нейното транспониране много пъти може да се окаже, че не постига своите цели. И, а искаме да постигнем повече, не по-малко. Затова бих искала сега да изслушам колегите ако имат нещо, което смята, че трябва да бъде предупредено преди да се споразумеем за окончателните компромиси, готова съм да приема техните предложения, макар и много различни, с цел да усъвършенстваме доклада и в края на май е, комисията Либе да може да гласува по моя проекто доклад. Благодаря много, госпожо Файон. Сега нека изслушаме докладчиците в сянка. Госпожа Мусолини от името на ЕНП. Благодаря. Без бавене ще се спра на конкретните въпроси. Вече нееднократно сме е, контактували, имаме много общи виждания по подхода към текста, за ускоряване на административната процедура, но и за засилване проверките за сигурност. Както чухме от докладчика, има голямо сближаване. Всичко, което трябва да бъде отстранено като бюрократични пречки, като удължаване на сроковете, се има предвид, защото в края края на краищата тези мерки не намаляват броя на незаконно влизащите в страните. Тук сме съгласни. Сега, що се отнася до статута на беженец и петте години, мислим по въпроса. Ние наистина сме за това да не се проверява още веднъж статутът след изтичане на срока, защото това не означава нищо друго, освен още повече бюрокрация и за държавите, и за съответните лица и внася несигурност за хората, които са получили международна закрила. Ние сме за задължително преразглеждане на статута от, чрез, от Европейската агенция за убежището, но трябва да се следи изположението в страната на происход и сигурността там. Иначе, що се отнася до вторичната закрила, смятам, че трябва да се спазва принципа на съизмеримост. Т.е. трябва да се разглеждат мотивите във всеки отделен случай на лицата, които имат, които са получили международна закрила, без да се прибързва с санкциите и така да се каже да се връщаме към <clears throat> началото, говоря за петте години. Що се отнася до вътрешната закрила, мисля, че е хубаво тук да имаме е, вариант като възможност факултативно, защото е, ако въведем задължителен характер, ще възникнат сериозни трудности в държави членки, ако има продължение е, за вътрешна закрила, но липсва двустранно споразумение на съответната държава членка. Въпросът бе поставен и от представители на регионите в отделните държави членки. След това малолетните и непълнолетни лица. В заключение искам да кажа, че според нас най-важното тук да са пет календарни дни, неработни дни. Трябва да се поддържа на този подход и да се следят нещата и не бива да се допуска да се минава от опекун на опекун, защото това осложнява нещата за младите хора. Е, Юси Хала Ахо от групата на Екаре е следващия оратор. Благодаря. ЕКАРЕ осъзнава необходимостта от по-нататъчна хармонизация на европейската процедура за обежище, включително принципите за предоставяне на международна закрива на граждани от трети лица. Затова ние в общи линии подкрепяме предложението на комисията за регламента за минималните стандарти. Ако искаме да включим вторичните движения, изключително важно е резултатът защото от индивидуалната процедура да не зависи от държавата членка, където се кандидатства за закрила. И все пак е важно хармонизираните стандарти да бъдат такива, че да не, системата за убежище да не привлича економически мигранти, т.е. хора, които бягат от бедността, от липсата на шанс, а не от преследване. Системите за обежище са създадени да подпомагат жертви на преследване, а не да насърчават масови миграции, масова миграция от страна в страна. В този смисъл ние сме на различно мнение от подхода, е, както и от зелените, либералите и левицата. Ако позволим системата за убежище да се превърне в канал за незаконна миграция, Европа ще бъде залята с бежанци и кандидати, които ние няма да можем да поемем. Затова международната закрила трябва да бъде временна. Хората трябва да знаят, че трябва да се върнат в страните си, когато вече няма потребност от закрила. Всеки, който дойде като беженец, трябва да има възможност да търси други форми на закрила след успешна интеграция в обществото на международната закрила. Не трябва да бъде автоматичен път към постоянното пребиваване или евентуално гражданство, особено ако съответното лице не проявява признаци на интеграция, което за жалост много често се случва. Е, има, внесли сме доста изменения, които отразяват тази принципна политическа позиция и се надяваме, че колегите ще помислят и ще ги подкрепят. Например, международна закрила трябва да се предоставя по за една година. Необходимостта от закрила трябва внимателно да се преценява при всяко подновяване на разрешението за престой. Съзнаваме, че това води до бюрокрация, но също това е положението е, с е, незаконните мигранти, които нямат право на пребиваване в Европейския съюз. Смятаме, че въпроса за миграцията трябва да бъде уреден между мигранта и цялото общество. Който има нужда от международна закрила, трябва да има тази, тези права, но и конкретни задължения. Например, достъпът до социални помощи трябва да зависи от участието в мерки за интеграция, като да речем изучаване на езица. Трябва да има задължителни наказателни мерки, които пребивават без разрешение в държава членка, различна от страната предоставила закрила. А, граждани на трети страни, извършили тежки престъпления, като изнасилване или сексуален тормоз на малолетни лица, трябва да бъдат изключени от възможността за получаване на закрила. Същото се отнася за участниците в подготовката или извършването на терористични актове. Нека не бъдем наивни спрямо иммиграцията. Това не е ценност. Ценност е съчувствието към тях. Е, просто да насърчаваме миграцията, не означава да отстояваме ценностите, да означава просто да проявяваме безотговорност. Благодаря. Председателят, благодаря. Докладчикът е, в сянка от Алде, госпожа Милнер не е в залата. Продължаваме с ГУЕ е, Госпожа Бържен. Благодаря, господин председател. Замествам колежката Барбара Спинели, която моли госпожо докладчик да бъде извинена, но тя е, ми преддави бележките си и ето ги и тях. Благодарности за чудесно свършената работа и по-специално за голямата прецизност. Е, е, тя ви подкрепя, що се отнася до новата дефиниция и за колективното, колективния нон-рефулман, е, вие предлагате изменения, с които тя подкрепя. Тя самата е предложила редица промени, които отговарят е, също на принципа за нон рефулмат е, с оглед да се преодолеят някои слабости на предлагания от комисията регламент. Надявам се да им обърнете внимание. Освен това, тя предлага по-добро определение е, и да се осъзнае въпрос е, за екологичните бежанци, е, което е малко по-широко понятие от бежанците от климатичните промени. И тук лично ще добавя ще, е, че има е, двойно повече екологични бежанци, които осъществяват вътрешни придвижвания. И е, тук трябва да се имат предвид също резултатите от човешка дейност, както и различни форми на човешка експлоатация на природните ресурси по отношение на почва, вода и така нататък. Е, това трябва да се има предвид, когато се определя техния статут, включително като бежанци и обект на закрила, освен широките практики, които вече се прилагат от някои държави членки. Госпожа Спинели да се разшири понятието членове на семейството за събиране на разделени семейства и това, да се, това събиране да се осъществява след навлизане на територията на съответното лице. Също така въпроса за международната защита и удължаване от 3 на 9 месеца на срока е, за възможност за подаване на молба, ако лицата не получат право на престой. И освен това заличаване на рестриктивните новите текстове относно защитата на място под страх от преследване на бежанците и под. Е, е, освен това, вторичната закрила трябва да се има предвид при настъпване на обстоятелства, настъпили след напускане на съответно, на стран, от съответното лице на страната на происход. Това, уважаеми колеги, са коментарите на госпожа Барбара Спинели. Вярвам и се надявам, че ви предадох достоверно нейното мнение. Председателят, благодаря чух, че Софи ще замени е, Ангелика Милнар. Да, Ангелика също трябва да присъства на друго заседание, така че поднася извинения. Аз накратко ще ви прочета няколко бележки нахвърлени от нея като докладчик аз смятам, че трябва да работим на базата на солидарност, споделяне на отговорност при промяната на директивата за минималните стандарти. Посоката е вярна. Имаме по-нататъчна хармонизация на двата статута с бежанец и вторична закрила. Е, съответно членовете на семейството да бъдат съобразени с предложението за Дъблин, т.е. да се включат братята и сестрите. По-нататък да, да, да, да, не се, да се ограничи закрилата, когато третата страна може да гарантира съответна закрила трябва да има възможност това отношение. И аз лично, вече не от е, името на госпожа Млинар да кажа и да отговоря на господин Хала Ахо, ако искате хората да се интегрират, ако не можете да им дадете трайна перспектива, защо име да се интегрират? Това първо. И второ, вие е, така правите много сериозни внушения. Е, говорите за кандидати за обежище и други, които са виновни в криминални престъпления, изнасилване, е, тормоз на деца. Да, така е, трябва да бъдат наказани, но наказание е, се полага на всеки извършител на подобни действия. Не, не можем да подхождаме различно. Знам, има много хора, които, чието мнение аз не споделям, включително по отношение на жените. А, интеграцията е едно, и, а до асимилацията е нещо друго. Всички трябва да бъдат а, третирани равно, т.е. равни задължения, но и равни права. Благодаря, Жан Ламбер от групата на Зелените. Благодаря, благодаря много и на докладчика. Мисля, че тя свършва прекрасно работата си и затова не сме и предлагали никакви изменения. в частност, трябва да видим дали искаме да засилим или на практика да, да, така, да подчертаем някои моменти. А както казах и преди, дали да има или да няма прехвърляне от директива към регламент. Мисля, че някои от положенията, които касаят последиците от такова едно преобразуване са, меко казано, пресилени. Всъщност има опасност да се свалят стандартите. А, мисля, че а, когато стигнем до момента да видим какво всъщност държавите членки ще сложат на маса, тогава пак ще върнем към този въпрос. Но нещата, която сме направили по отношение на нашите предложения е да не се говори за а, повторно отстраняване. Ако погледнете нормативната база, и видите дали едно лице получава или не а, международна закрила. И после изведнъж започва да се говори е, в тази нормативна база дали да се отнема повторно или не. Мисля, че това не е удачно и сме го махнали. А, след това за а, а, субсидиарната подкрепа. Това е отговорност за държавата, на собствените граници и така нататък, да се препраща в определени моменти текстовете а, към ООН и други външни наднационални организации от този калибър, мисля, че не е уместно, за това сме го а, отстранили, защото мисля, че отиваме в посока, която не е посоката, която сме пожелали. Мисля, че чухме валидни аргументи за оставането във верната посока. Освен това, а, сме съгласни да се обобщят двата статута за хуманитарен и е, за субсидиарен статут на закрила. Е, съгласни сме. Определено сме съгласни, е, че не трябва да търсим да за... накараме държавата член... членка непрекъснато да поема някакви задължения по отношение на лицата, ползващи се с такъв статут, защото това подронва всяко чувство за сигурност в бежанците и, както бе казано, премахва и мотивацията им за интеграция. Казахме, че за много от бежанците, които ще се окаже остават извън държавата си, извън родината си много години. Аз нощи говорих с, афганистански беженци, които бяха а, тръгнали да се прибират, след като 30 години са, не са били в страната. И затова ми се струва, че не е човешко и не дава никакъв резултат на някого да го държим а, а, в несигурност а, къде точно ще живее и в същото време да искаме да се интегрира. А, трябва да си даваме сметка, че тези хора живеят при други условия. Те имат а, статута на субсидиарна закрила, а другите само на хуманитарна. Затова двата статута според мен трябва да се а, обобщят. Също така а, смятаме, че мерката за признаване на тези решения е важна по отношение на изграждането система, обща система за даване на а, обежище. Също така не смятаме, че трябва да има задължителност, трябва да има възможност, защото в много държави а, различните права се а, е, правят задължителни, без а, е, е, да се прави а, всъщност нужното да се осигуряват възможности за интегриране и така нататък. Това струва ми се е важно. За а, фондовете смятаме, че е добре да има достъп до фондовете а, за обежище и интеграция, макар че има доста спънки, така чуваме от държави членки в това отношение. И а, така, а, това е изключително важен законодателен акт а, и ще се радваме да чуем и вашите предложения а, за, до, до а, уточняване на текста. Благодаря. Благодаря. А, няма а, докладчик Сянка от ФТД, затова има още трима записали се тук да се изкажат. За това ще дадем думата на комисията и ще преминем след това а, към следващата точка от дневния ред, малко по-рано, отколкото се очакваше. Това е за информация на политическите групи. А, е, така, заповядайте, госпожо Млинар, благо, а, Мейцола. Аз ще а, продължа отказаното от а, а, Александра. Този доклад има за цел да се намали административната тежест за държавите членки по отношение на предоставянето на международна закрила, според нас трябва да се поработи за уясняване на критериите, за да нямат мигрантите а, мотивация да искат а, а, такъв статут от няколко държави едновременно. Аз разбирам казаното от Джин, разбирам нейната логика, обаче в някакъв момент, когато говорим е, как трябва да постигнем общност по отношение на обежището, трябва да кажем, е, че има е, някои, които се крият зад понятието вторично устрояване, за да не си спазват задължения. Просто има, трябва да има нещо, което да спира хората да обикалят от държава в държава, просто защото условията в държавите членки са толкова различни и това трябва да се има предвид. Тук може много да се говори какви ще са последиците за лица, които след като са получили в една държава членка закрила, обикалят от една държава в друга, какви последици да има, това може да го обсъдим по-нататък, но трябва нещо след това да става. Е, освен това, е, надявам се да спомогна с това да стигнем до едино мнение за това всички, които са постигнали е, възможност ускорен да им се разгледат документите, да това да става, защото само тогава може да има нали, хубав а, път, ясен път за обработка на исканията, но след това също така бързо трябва да има и последващи действия, след вземането на това ускорено решение. А, не е просто те да стоят и да чакат без да им е ясно дали ще се връщат или трябва да се работи за интегрирането в обществото. Благодаря. Благодаря ви, а, господин председател. А, госпожа Сипел. Трябва да кажа, че говорим за вторично предвиждане. При сегашната система само две или три държави на практика отговарят за абсолютно всички мигранти, за всички а, за статут. Защо? Защото така сме по дъблинската система. А там пише, че държавата, където пристигнат за първи път а, мигрантите, тя отговаря. Това е абсолютно нечестно и няма нищо общо с а, а, солидарността. Вторично придвижване. Аз изненадвам даже, че е възможно да се иска обежище в различни държави членки. Аз мисля, че за да не се допуска това, сме изградили системата Евродак. Взимат се дактилоскопски отпечатъци и проверявате дали същото лице вече не е поискало закрила а, или статут в друга държава и трябва да гледаме какво вече има на масата, вместо да търсим някакви мерки, които на практика са отстъпление. А, тук съм отбелязала нещо за въпроса за закрива. При всички положения за тези, които получават а, а, някакъв статут, а, трябва винаги да има временен характер. Имаме известен опит, особено в Германия, защото през години сме приемали много-много беженци. Трябва да ви кажа, че в началото трябва да кажете хората, да, имате закрила, но само за няколко години то тогава човека си казва, ами аз защо да се интегрирам в това общество, още да им спазвам правилата, след като ми казват, да, да, добре дошъл, ма за една година. Значи нямам причина да се стремя да спазвам условията и така, дори за да получа просто шанс да остана. Най-важно е да се работи за да има усилие за интегриране. А освен това има хора, които са принудени да напускат родината си поради война и много от тях след това се връщат. Но да вземем за пример само слотаващото в а, Сирия. Сега вече 6 години върлува там война. И мисля, че тези, които а, са избягали оттам, те не искат а, цял живот а, да бъдат бежанци и даже 6 години не искат да бъдат. Те искат да започнат на много нормален живот. А, не като беженец, а като пълноправни участници в обществото, вместо да стоят и да чакат един момент да ги пратят обратно. И последно за тези, които са проявили някакви престъпни свои наклонности. Доколкото знам, когато трябва да има разследване, трябва да се изправите след това пред съда и да получите присъда и това е. Ако обаче има една група хора, които стоят в нашите държави и за тях е, създаваме друг стандарт, какво ще означава това за съдебните ни системи в дългосрочен план? Ако за едно и също представление отговорът е различен в зависимост от това към каква група принадлежите, ние сега създаваме група за тези а, е, а беженци. После следващото изключение какво ще е? Защото ще, може да се яви някаква група, която не ни харесва и какво ще правим? Трябва да имаме правила, които да казват с а, престъпниците се постъпват така и така, без значение дали е германец, а, а, испанец, французин, а, румънец, сириец или какъвто ще да е. Благодаря. Благодаря, господин Чековски. Благодаря ви много. А, искам да кажа няколко конкретни неща. А, благодаря на докладчика, че застъпва тази тема. Тя никак не е проста. И казвам, е изпълнен с възхищение. Е, към всичко, което вече е направено по този доклад. Таня, убеден съм, че ще приемеш някои от моите думи, които са обобщение от посещенията ми в различни беженски лагери. А, господин а, председател, надявам се няма да ме прекъснете, за да мога да изложа подробно доста а, съображения, които са уместни, струва ми се. И така, едно по едно. По отношение на регламента, запознах се с текста в сравнение с 2003 е, черта 109, което е директива от 2003 година но всъщност в текстовете не намерих кой знае каква разлика. Тук е, има промяна по отношение на третирането на членовете на семейството, но не като цяло. Регламента в вида, в който е подготвен текста от комисията, няма на практика да оправдае очакванията. Що се отнася до препоръките, за които тук става дума? Някои от тях, мисля, са много удачни. Таня, вие очертавате една обща посока в известен смисъл за тези препоръки по отношение на сегашната ситуация с мигрантите, но, например, дефиницията за членове на семейство. За мен е, доста трудно да се определи какво означава е, член на семейство. Дали това е брат и сестра или сестра на някой, който има а, на който е предоставено убежище или какво значи а, изобщо член на семейството. Това е един фактор, къде, който ще привлича все повече и повече мигранти и ще а, влуши а, кризата с мигрантите. Друга проблемна точка 16, 16.1 в новата номерация С и А. Разширяване на круга на лицата, които ще имат право да се ползват с допълнителен а, статут за закрила. Според мен, когато пред Европа а, сме, а, виждаме а, огромни а, потоци от хора и така да разширяваме обхвата на хората, които а, отговарят на а, изискванията за допълнителна подкрепа, е просто е катастрофално. Това освен това, противоречи на цялата, цялото понятие за международна закрила. И всъщност този въпрос не се обсъжда много в международен план. А, тук ще стане нещо, което ще е фундаментална промяна. Друга тема, нещо, което всъщност аз лично не подкрепям а, а, за хармонизирането на срока на валидност на разрешителните за престой за лица, които са получили бежански статут и да се добавят и хората с допълнителна закрила. Според мен държавите членки трябва да имат правомощията сами да уреждат този въпрос. Последния ми проблем е за сроковете за адаптиране му. Тук пише два месеца. Предвид на факта, че има много а, дела, които висят, а, са висящи в съда за а, статут на беженци, които, което ще отнеме около година или не. И предвид на важността на въпросите, които се отнасят до, а, за адаптацията, мисля, че един срок от две години ще е по-разумен. Няма тук за къде да се бърза. А предвид на броя на текущите процедури за предоставяне на убежище, натоварването, а, тук мисля не е удачен момент да се прешпорват нещата а, неоснователно. Казаното от Софи за нашите консервативни колеги, искам да припомня, че когато става въпрос за убежище, трябва да се зачита културата, нормите, изискванията, стандартите в държавите членки. Трябва непрекъснато да се казва, че човек трябва да се интегрира. Но често вие казвате как да се интегрират хората. Тая седмица посетих в Чехия един беженски лагер, Балкова се казва. Тези хора а, чакат да се вземе решение а, за това дали ще останат в Чехия или а, трябва да а, си тръгнат. А, ако там а, има около 500 души, а, които са на това място, защото са извършили някакво нарушение по отношение на законодателство на Чехия а, често хора пристигат с неистински документи, извършили са някакви е, престъпления, занимавали се с организирана престъпност, като са били пласиори на наркотици. Няколко години всички те вече са живели в Чехия и а, непрекъснато им се дава удължение на беженския статут или статута на а, допълнителна закрила. А, субсидиарна закрила. А сега има хора, които а, а, стоят. А, макар че държавите им вече е, нещата са променили и родните им държави, и те нямат право да се ползват този субсидиарен статут на закрила а, много а, е важно да има възможност да се дава отказ а, на подавалите, е, подаващите молби и да не се проточват толкова много процедурите, защото някои процедури отнемат 3-4 години за екстрадиране или за връщане. А, това мисля, че е, дори е, е доста неприятно по отношение на запазване на човешкото достоинство. Благодаря ви много, че ми дадахте толкова много време да се изказа. Аз се опитах да, изчерп... да представя всичко изчерпателно. Благодаря. Благодаря а, много колеги. Благодаря на Таня за работата. Мисля, че има доста положителен подход. Нещата ще върват нататък, ще помогнем ти 800 промени, изменения, не знам как ще ги изчетем всички, но някакси ще се справим. Исках само да кажа, че тази идея да имаме само положителни мерки за интеграция, за да няма вторично движение, аз мисля, че трябва да имаме и положителни, също така и превентивни, наказателни, за да може хората да а, идват тук в Европейския съюз, защото наистина и търсят покрива и ни държавите имат задължението да предоставят такава закрива за всеки, който е, а, има нужда от нея, но също време но който идва, трябва да спазва правилата. Ние, Европа не може да се възприема като едно меню и всеки да си избира а, къде точно, кое от менюто да вземе, кое да откаже и къде какво да си поръча аз се изненадах, като чух че, на някои места, че не може ли да ползват Евродак, за да не се допуска а, такъв а, вид а, пазаруване. Ние модернизираме тази система и пак а, а, гово, а, се надяваме, че няма да се налага да говорим за а, вторично отстраняване в този документ а, и ще има подкрепа а, също от социалисти и демократите. Благодаря. Благодаря. Това беше последният поискал думата. Само за вторичното предвижване искам да кажа. Съгласна съм, че този въпрос е третиран и в други предложения, включително и в директивата, която ще гласуваме по-късно, където има не само стимули, но също така и санкции за вторичното предвижване за да може да сме сигурни, че хората ще се върнат в страната, в която трябва да бъдат. Но тревожа се малко от това, което стана дума за ценности. Хората не трябва обязателно да споделят ценности. За какви ценности става дума? те може би могат да зачитат вашите ценности, пък да не зачитат моите. Това, което те трябва да зачитат е законът а, и онези, които са най-категорично срещу емиграцията, говорят, че емигрантите трябва да възприемат техните ценности. Обикновено те имат ценности по отношение на жените, а, гей, а, гейовете и други така наречени ценности, които са много различни от моите ценности, от ценностите, фундаменталните ценности в европейските договори председателят. Значи с това изчерпахме списъкът на онези, които бяха поискали думата. Сега ще помоля представителите на комисията, ако пожелаят да ни обяснат своята позиция. Благодаря, благодаря за измененията, особено онези, които подкрепят Благодарим на, предложение, на предложенията, измененията, които целят да усъвършенстват целите на предложението на комисията. Бих искала да подчертая, че е необходимо да се а, засилят гаранциите за предоставяне на възможност за интегри... интегриране на беженците в целите членки и особено а, да се обърне внимание на закрилата на, на пълнолетните и малолетните. А, също така, а, включването обаче на беженци по екологични причини не отговаря на изискванията които са да има на лице преследване или липса на закрила, нещо, което не отговаря на тези, които бягат от измененията на климата. Искам да ви напомня и още нещо. Една от основните цели на предложението е да се насърчи конвергенцията в целият Европейски съюз, за да може да имаме една функционираща система на убежище. Смятаме, че альтернативата за вътрешна защита в целият Европейски съюз, във всички страни членки, има ключово значение. Мнозина споменаха възможностите за интеграция. И бих искала да посоча, че един от елементите в предложението на комисията, който предвижда възможността беженците да останат в съответната страна, дори когато вече не се нуждаят от закрила. Ако те имат основание за това, поради това, че са мигрирали по законен път. Някои говореха за престъпността. И трябва да кажа, че предложението на комисията не внася никакви нови елементи, а кодифицира съществуващата съдебна практика. И накрая нещо да кажа и за вторичното предвижване. Това предложение не внася нови условия по отношение на вторичното предвижване. Просто повтарям това, което предлагаме във връзка с Дъблинският регламент по отношение на бенефициентите – те трябва да останат в страната, в страната, която им е осигурила защита, Та дума не трябва да се движат, предвижват в друга страна членка. Независимо от ченгенските правила и независимо от това, а, какви са техните желания да живеят другаде. Благодаря. Сега с тези е, забележки от страна на Европейската комисия. Приключваме тази част от нашия дневен ред. И сега минаваме към следващата точка от дневния ред, както споменах и по-рано, малко по-рано от предвиденото. Имаме е, два въпроса. Орган е, на европейските регулатори в областта на електронните съобщения – и Европейски кодекс в областта на електронните съобщения. Преработен текст. Ще трябва да изчакаме няколко минути да дойдат представителите на комисията. Ще направим прекъсване за 2-3 минути. Моля ви, останете в залата, не се отдалечавайте. Okay, dear colleagues, the, uh, Уважаеми колеги, и сега представителите на комисията са вече на път за тук. обаче не ми се иска да чакаме повече. Ще продължим работа на през септември 2016 година. Комисията направи съобщение, озаглавено преработка на четири директиви. ИТРЕ е водеща комисия, а ние трябва да дадем мнение. Двете директиви са много тясно свързани и докладчиците и докладчиците в Сянка решиха заедно да разгледаме тези директиви. Докладът е господин Петърсен. Господин Петърсен сега ще представи своето проекто становище и след това ще дам думата на докладчиците в Сянка а, също така и на представителите на комисията, когато те пристигнат. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на секретарята, особено на Хосе Емануел и Йори, за тяхната помощ а, в тази работа. Като докладчик под това становище имам привилегията да се опитам да подобря текста на Европейската комисия в областта на някои от ключовите въпроси, които вълнуват нашата комисия. Правата на гражданите, прозрачността и защита на личните данни. Приветствам предложението на комисията за преработка на регулаторните рамки. И е, това преразглеждане трябва също да включва гарантирана свобода на изявите, плурализъм на медиите, културно многообразие, защита на потребителите и защита на личните данни и на личния живот. Предлагам текстът да се поправи, така че да се отговори на тези изисквания, като едновременно взимам предвид предстоящата преработка на директивата за защитата на личния живот и личните данни. Както ще видите в проекто становището, предлагам да се осигури равнопоставеност на всички доставчици на услуги, особено чрез дефиницията, която се отнася до междуличностните връзки. Предлагам също така минимални стандарти за сигурността на мрежите и услугите и също така гарантиране на неприкосновеността на данните на крайните ползватели. Като в нашето становище, мисля, че ние трябва да се опитаме да защитим идеята за криптиране на данните от начало до край. както господин Летли предлагат. Не трябва в никакъв случай да позволяваме да се намират задни врати за достъп до тези данни. Също така искаме предложението да установи регулаторна агенция, орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения. И когато разглеждаме, когато ревизираме регулаторните рамки на електронните съобщения, съобщение, трябва да сме сигурни, че съответната агенция да може да изпълнява задачите, които се възлагат. Затова предлагам предложението на комисията за укрепване на правомощията на органа на европейските регулатори. Целта е тя да може да изпълнява своите задачи, като отчита нуждите на фундам, основните права, залегнали в хартата на основните права на Европейския съюз. Необходим ни е силен, прозрачен, отговорен орган, който да отговаря за ефективното прилагане на регулаторните рамки за електронните съобщения. Особено важно е да се гарантира високо ниво на прозрачност и липса на дискриминация при всички процеси и за всички заинтересовани страни. Този принцип, разбира се, трябва да се прилага а, навсякъде, където е необходимо. Очаквам вашите забележки и изказвания и с радост ще обсъдя вашите предложения. Не се колебайте, участвайте в тази дискусия. Благодаря. Благодаря, председателят, благодаря. Сега ще дам думата на докладчиците в Сянка а, поне на онези, които са тук. Господин Скрипчик е тук. А, имате думата. Благодаря, господин председател. И аз бих искал да благодаря на докладчика за неговата опорита работа и за проекто становището, което изцяло подкрепям това са технологии, които дават възможност за, на бизнеса да се развива, да предлага нови услуги на нашите граждани. Но с възможностите идват и предизвикателства във връзка с, основните права и защитата на личните данни. Значи тук става дума да се намери равновесие между от една страна контрола и от друга страна независимостта не подкрепям обаче създаването на още една европейска агенция. Това няма да се увеличи а, липсата на дискриминация и защитата на основните права. Няма да помогне за това. отрасъла може добре да работи, без дългата ръка на комисията да се намесва навсякъде. Националните регулатори трябва да могат да съветват е, и да контролират този процес, така както го правят сега. Както казваме, когато нещо не е щупено, защо да го поправяме? Председателят, благодаря. Как виждам, няма тук други докладчици в сянка или депутати, които искат да вземат думата. Аз ще използвам тази възможност като докладчик Сянка да направя кратко изказване по проекто становището, което смятам е много добра основа за а, разискване в комисията ИТРЕ. Приветствам предложенията. Необходимо е да се подчертая необходимостта от криптиране на данните от начало до край, по цялото трасе. А също така е необходимо да се попитаме, след като имаме възможност един път за 10 години да преработим този законодателен тест, дали не трябва да въведем изискването за криптиране по цялото трасе като стандарт. Бих искал да участвам в една подобна дискусия, но трябва да кажа, че съм доволен и от становището, подкрепям го. И ако няма други желаящи да се изкажат по тази точка от дневния ред, бих искал да помоля представителите на комисията а, да ни кажат какво те мислят а, за проектостановището. Благодаря. А, съжалявам, че пристигнах след като е започнала дискусията по този въпрос, но офисът е доста далеч. Искам да поздравя и аз докладчикът. Присъединявам се към това, което казано тук. Е, видели сме, че се предлагат сходни изменения и в други комисии. И във всички случаи е, подкрепяме желанието на парламента да включи тези изменения. Благодаря на представител на комисията, благодаря ви, че дойдохте, макар и да започнахме малко по-рано, няма нужда да се извинявате. А, сега ще дам отново думата на докладчика господин Петърсън. Благодаря, господин председател. Сега по въпросът за криптирането на данните по цялото трасе. Това да бъде стандартно изискване. Ще бъда с удоволствие съм готов да обсъждам подобно предложение, така то е доста амбициозно но аз съм общо взето положително, склонен да го приема положително, да се съгласа с него. Можем да го обсъдим. Благодаря на господин Крип Скрипек. В никакъв случай не можем не можем, разбира се, да бъдем абсолютно единодушни по всичко, дали трябва или не трябва да се създаде нова европейска агенция на европейските регулатори в областта на електронните съобщения. Възоснова на това, което се предлага в момента, аз лично смятам, че е основателно предложението да се създаде подобен орган. С тези кратки забележки благодаря на всички, които участваха в този дебат. И ако имате други предложения, предете ги в секретарята. На мен благодаря още един път. Благодаря. И сега искам да осведомя всички, че срокът за внасяне на изменения към становището е 3 май в 10 часа сутрин, 10 часа сутринта, значи доста малко време остава. Моля, впишете се в този срок, е, включително предложенията по Европейския кодекс в областта на електронните съобщения, преработен текст, трябва да отговарят на правило от част, член от правилника 105. моля ви, съобразете се с това изискване, иначе вашите предложения няма да бъдат допустими. Следващата точка от нашия дневен ред, това е предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпиране на пари и финансиране на тероризма. А, става дума за а, информация за хода на преговорите в, в, в тристранните преговори. Следващата среща на трилога е планирана за 10 май. А, господа Саргентини, съдокладчик от Либе, тя ще би трябвало да ни каже докъде са стигнали преговорите. Тя обаче не може да присъства, затова ще прочита вместо нея за какво става дума. Една година измина от изтичането на информацията под панамските документи и а, нуждата от прозрачност в областта на а, изпирането на пари, избягването на данъчно облагане. А, така че да се предотврати възможността престъпниците да крият пари. Тази възможност е много важна. Много важна за Европейския съюз, но също така и за трети страни, особено за развиващите се страни. значи, до сега са проведени две срещи на триалога за укрепване на условията за предотвратяване на изпирането на пари. От сегашните преговори става ясно, че това е въпрос, който всички считат за, важ, считат за важен и са необходими по-твърди мерки срещу изпирането на пари, избягването на данъчното облагане и финансирането на тероризма. Сега тук ще обсъдиме първият ориентировачен дебат включително регистрите за това кой, коя фирма на кого е собственост и възможност за по-добро сътрудничество. Като съд докладчик подчертавам необходимостта от публичен достъп до регистъра на крайните бенефициенти и собствености, за да може да се избегне създаването на фирми, паравани, а също така и на вратички, през кои, които да използват престъпниците. Това ще бъде и моята позиция в следващите кръгове от преговорите. Както госпожа Саргентини посочва, следващата на среща ще се състои на 10 май, не знам дали комисията би искала да каже нещо. Не мисля, че е необходимо. Това е просто за ваша информация. Значи, информирах ви. А сега а, ще направим прекъсване до гласуването, което се предвижда да започне в 11.40, така че имате време да изпиете по едно кафе. Just to repeat, meeting is suspended until 11:40. Okay.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 Бихме желали да преминем към гласуване. and we will start with the first vote, which... Ще започнем с първия документ, който ще се гласува, а именно за автоматизирания обмен на данни по отношение на регистриране на МПС в Харватия. Аз замествам колегата, който е, е докладчик по темата Корваш и ще ви помоля да преминем към гласуване. Гласуваха ли всички? Everybody voted? Okay, then the vote is... Край на гласуването в такъв случай. Приема се. Благодаря. The next uh, vote is uh, on the agreement. Сега гласуваме по споразумението между Европейския съюз и Обединеното. Извинявайте, само кралство Норвегия. Боже, Боже. И така, и кралство Норвегия по отношение на допълнителните правила във връзка с инструмента за финансово подпомагане на външните граници и визите като част от фонда вътрешна сигурност за периода 2014-2020 година. Приемаме доклада. Гласувайте, моля. Has everybody voted? Гласувахте ли? Край на гласуването. Приема се. Благодаря на докладчика господин Здеховски. Следва многогодишна рамка за Агенцията на Европейския съюз за основните права за 2018-2022 година с докладчик Ангелика Милинар. Преминаваме към гласуване. Has everybody voted? Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Благодаря. Извинете, не си нося а, картата за гласуване, ако може да добавите гласа. Yeah, we will, we will да, благодаря, ще бъде опоменато в протоколите. Okay, so we will then proceed uh, to... Преминаваме към следващото гласуване, а, именно за стандарти относно приемането на кандидати за международна закрила. С доклад София Интфелд. Тук трябва да а, съобщим за техническо промяна на първото а, изречение на втория параграф. В първия компромис добавя и във всеки случай не повече от 20. Това е съгласувано с политическите групи, само техническа корекция. Давам думата на докладчика в тази връзка. Няма какво да добавя, просто нека да гласуваме. Благодаря. Преминаваме към гласуване. Okay, we start with um, amendment 52 and amendment 53. Изменения 52 и 53, които имат еднакъв текст. Заповядайте. Has everybody voted? Yeah. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 1А. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Сега компромис 1Б. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Компромис 2. Моля, гласувайте. Гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Компромис 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 4. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Компромис 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Следва изменение 207. Само втората част. Моля, гласувайте. Всички са гласували, значи край на гласуването приема се. Минаваме към компромис 7А и 7C е, заедно. Моля, гласувайте. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Приема се. Изменение 235 и 236 идентични. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 237. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 7Б. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Минус. За. Значи плюс. С госпожа Чек нейния глас натежава. Приема се. Проверка. Ще проведем отново това гласуване, за да проверим с гласа на госпожа Луначек. Моля, гласувайте. 7Б. Гласуваха ли всички? Да, край на гласуването. Отхвърля се. Mm. Okay, so then we have to vote on the amendments Сега ще гласуваме 238-239 идентични. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се и гласуваме по 31. Моля, гласувайте. 31. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Минаваме към компромис 8. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Минаваме към 255. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 9-8 е следващия номер. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към компромис 9 п Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Тогава изменение 284. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме 284. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 285, моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Преминаваме към компромис 10. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 11А, С и Д а, заедно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 11Б. Моля, гласувайте. The Край на гласуването. И отхвърля се. Then go to amendment 300. Изменение 311. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 310. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Минаваме към компромис 11D. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Имаме едно плюс, едно отгоре за НП, твърде много. Е, с едно надвишавате необходимия брой от НП. Съжалявам, но... НП трябва да извади една от картите. Извинявам се. Благодаря. Бяха малко в повече. Край на гласуването. Приема се. Сега компромис 12А и 12C анблок. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега компромис 12Б. Моля, гласувайте. Край на гласуването и приема се. Сега преминаваме към компромис 13. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега изменение 357. Моля, гласувайте. Пак а, от ЕНП има един а, в повече. Okay, that's fine. The vote is closed. The... Край на гласуването. Отвърля се. Компромис 14. Моля, гласувайте. 14. 14. Компромис 14. Един в повече от гласовете НП. Добре, край на гласуването. Приема се. Преминаваме към компромис 15. Моля, гласувайте. Е, пак от НП има един глас в повече, не знам какво е станало. Добре, край на гласуването. Приема се. Сега преминаваме към компромис 16А. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 16Б. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 17А и 17 Д анблок. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. След това изменение 427 и 428, които са идентични. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 429. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 17Б. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 17С. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 18. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 19. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 20. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 21. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 22. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис 23. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се сега компром... изменение 518. Край на гласуването. Отхвърля се 519. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 520. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 521. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се компромис 24. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис 25. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис 26. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 54. Моля, гласувайте. Amendment 54. 54. Моля, гласувайте. Отхвърляйте. Отхвърля се. 55. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 56. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 27. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега преминаваме към е, изменение 60. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 61. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 28. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 29. И следващото. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис 30. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 31. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 32. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 33. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 34. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 35. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис 36. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 37. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 30... Компромис 38. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис 39. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И изменение 97. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 96. Моля, гласувайте. Край на гласуването. И с госпожа Луначек приема се. И сега изменение 98. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 99. Моля, гласувайте. Край, <clears throat> край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 100. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 40. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис 41. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис 42. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 108. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 43. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис 44. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис 45. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се изменение 121. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 122. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 123. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 124. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 125. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се изменение 126. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 127. Не, то отпада. Компромис 46. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 47. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 48. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 49. Край на гласуването. Приема се. Изменение 135. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 136. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 137. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 138. Моля, гласувайте. Край на гласуването и се приема. Сега трябва да преминем към а, предложението становище на МПО 31. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема са МПЛ 33. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема са МПЛ 34. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Също се приема МПЛ 39. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Приема се. Сега преминаваме към преамбилната част, МПО 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се МПО 15 като допълнение от началото на текста до дъмпинг, практики на дъмпинг. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И сега стигаме до гласуване на така изменения текст. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме по решението за започване на преговорите за състава на преговорния екип и мандата му. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Честито на докладчика. Приключихме, колеги, и е приятен следобед.